Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα... Уважаеми дами и господа, имаме и следваща точка от дневния ред, а именно устен въпрос към комисията във връзка с проектна таблица за наблюдение на макроекономическите неравномесия. Започваме дебата по въпроса на госпожа Болс, която ще представи въпроса накратко. Благодаря ви. Да, Трудничко е, но ще се опитам да се справя. Искам да благодаря на комисията за това, че даде време на парламента а, да израви становища по проекта на таблицата. Съответните точки от преамбюла на регламента уточняват, че компетентната комисия на парламента ще бъде консултирана преди комисията да приеме таблицата. Е, този устен въпрос и съпътстващата го е, проекто е, резолюция е отговор на това желание за консултация. Както знаете, парламентът чувства темата близка до сърцето си, пространни са разискванията и в парламента, и в съвета, за да се постигне окончателно решение в съответствие с шесторния пакет. Темата е деликатна за нас. Таблицата цели да бъдат откривани потенциални неравновесия, като това трябва да става преди задълбочените изследвания дори има съответните показатели с горни и долни прагове, там където е необходимо. Според нас това е много полезно. В проекта обаче не е постъпено по този начин с прагове горни и долни при повечето индикатори. За това трябва да се пояснят мотиви защо липсват тези е, индикатори? Би трябвало да имаме дискусия. Също така въпросът е, за е, излишъците по текущите е, сметки заслужава внимание. Макроекономическото наблюдение включва страни и с дефицит, и с излишък, с необходимата диференциация по отношение на а, спешно необходимите а, реакции и необ, необходимите мерки. Естествено, Европейският съюз не е затворена економика. Много е важно да не е такава. Но по отношение един на друг, ние се нуждаем от стремеж към по-добро равновесие, което стимулира растежа и конкурентоспособността. Е, в работния документ на е, комисията се говори така за недобре функциониращи економически структури, но няма нищо детайлизирано. Бихме искали да има препратки. Също така ефектът на преливането е част от нашата дискусия. Тук се налага координация на бюджета и на бюджетите. Как ще отрази в таблицата си комисията това преливане на ефекти от една държава членка в друга? Естествено, в момента е, това е работа, която се осъществява. До края на 2012 година трябва да има нов набор е, от е, прагове, свързани с индикаторите на финансовите пазари. Би трябвало да има и таблица за системните рискове. Аз бих предложила националните показатели е да се включат в тези таблици за макроекономическите съпоставки в това отношение. Всички елементи, които се предлагат в член 4, не отразяват целите разговори, които са проведени. За економическо разчитане на таблицата е необходимо да има индикатори за заетостта, ролята на енергетиката и двигателите на економическото развитие. Също така искам да знам какви са намеренията за прилагане на таблицата в рамките на регулативните действия за предотвратяване и преодоляване на макроекономическите неравновесия. Как е, ще използва комисията оценките на държавите членки, е, за които е преценено, че имат е, излишък или дефицит в рамките на годишния механизъм за предупреждение? Какво ще направи комисията за навременно придобиване на статистически данни, които да подхранят таблицата и нейният економически прочит? И най-сетне, е, от това, което казах, е, може би вече е ясно, че не е съвсем е, добре очертана методиката, няма препратки към економическа литература. Това е от огромно значение в целия процес на одобряване на таблицата. За това бихме искали комисията при усъвременяването или изготвянето на отчети е, по таблицата е, да дава тази информация и същевременно да изпраща своите документи на равна нога на съвета и на парламент. Сега от името на Европейската комисия господин Рен. Е, Уважаеми членове, Най-актуалната тема е шесторният пакет. Е, вчера той влезе в сила и сега предстои активна реализация. В фискален план е необходим бърз напредък. Напредък е необходим и от макроекономическа гледна точка. Затова приветствам проекта на таблица за наблюдение на макроекономическите неравновесия, както и вашия устен въпрос, който фактически представлява сбор от 9 въпроса, на които ще се опитам да отговоря в оставащите ми 2 минути и 7 секунди. Комисията вече получи становището на съвета през ноември както и на съвета по системния риск. Сега вече можем да приключим работата по е, таблицата за наблюдение, зачитайки демократичните принципи. Докладът за системата за рано оповестяване е, се предвижда да се разгледа и приема е, в средата на януари и последващите стъпки да бъдат януари-февруари. С оглед на дискусиите, комисията ще започне задълбочен обзор на мерките в държавите членки, ако те са необходими. Анализът на макроекономическите дисбаланси ще даде основа за препоръки към държавите членки. Има една основна разлика между фискалното наблюдение и макроекономическото наблюдение. Или, с други думи, процедурата при прекомерен бюджетен дефицит от една страна и от друга страна макроекономическите несъответствия. Бюджетната устойчивост, както е в Ирландия и в Испания, показва, че публичните финанси могат да изглеждат наред, но когато финансовата криза се развихри и засегне макроекономическите показатели, оттам вече се удря и реалната економика с много тежки социални последици подлежи на точно количествено изчисление наблюдението на бюджетите, докато макроекономическите несъответствия са предмет на един анализ с подчертано качествен, а не количествен характер. Там, където съществува риск от тежки дисбаланси в макроекономически план, трябва да се предприемат е, необходимите мерки. Системата може да се използва и за ранно предупреждение или за предприемане на превентивни мерки, за да не се допусне задълбочаване на дисбаланса. Така стигам до следващите раздели на вашия въпрос. Равното прилагане на таблицата към всички държави членки, например – текущата сметка в държавите членки се следи постоянно и комисията се придържа към своята декларация от 28 септември пред Европейския парламент, че макроекономическото наблюдение обхважда страни, които имат дефицит по текущата сметка и излишъци, като се прави необходимото разграничение – и се предвиждат необходимите мерки за корекция, ако такива са необходими. В заключение, искам да припомня, че всички 27 държави членки ще бъдат обект на наблюдение за макроекономически несъответствия, което означава, че е, те ще чуят констатациите за своето собствено благо и общото благо на Европейския съюз. Искам а, да кажа и на Великобритания, че искаме да участват всички държави, без изключение. Регламентът се прилага към всички и искаме да продължим да работим за благото на всяка държава членка, без изключение и на Европейския съюз като цяло, което понякога се забравя в разгара на твърде разгорещените дебати. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на ораторите от името на политическите групи. Придържайте се към времето. Трябва да гласуваме преди церемонията по връчване на наградата Сахаров. И ако говорите твърде дълго, ще се обърка програмата. От името на НП, господин Дорфман. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в този парламент много се борихме за економическото управление и за пакета от 6 акта, който влезе вчера в сила. Той ни дава в ръцете а, инструменти за ранно разпознаване на несъответствия в държавите членки. Парламентът реши да включи в законодателния текст само основната линия, като възложи на комисията да разработи конкретната част с параметрите и показателите. Сега предстои точно тази работа и се надяваме, че целта ще бъде постигната. Още по време на политическата си дискусия тук обсъждахме симетричния подход в шесторния пакет. Но мисля, че симетричният подход не е напълно правилен, защото Европейският съюз не е затворен в себе си многостранен пазар. Ако някой има твърде голям износ, това не означава автоматически, че друг има твърде малък износ. Има по-успешни и по-неуспешни държави на вътрешния пазар. Тоест, едва ли би било проблем. А, някой може да помисли, че едва ли би било проблем някои страни да не си пишат домашните, защото те ще бъдат компенсирани от други. Не може да се мисли така. А, от до година сигурно ще се добавят нови индикатори, а и праговете ще се променят. Ето защо парламентът реши да наблюдава как се развиват нещата и с задаването на този въпрос към вас, господин комисар, правим точно това. Ние от ЕНП смятаме, че документът, предложението на комисията е, е много полезен и хубав. Председателката прекъсва оратора госпожа Полимата. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, във вчерашния Financial Times имаше много интересна статия обясняваща защо споразумението от последната среща на върха ще се провали. Има доста неща, които Европейският парламент се занимава отдавна – Що се отнася до дисциплината, решението е едностранчиво и непродуктивно. Изисква се определено поведение, което обаче е белязано с дисбаланси. В Германия през последната година дефицитът беше 5,7 от БВП, е нещо, което наподобява стойностите за Китай. Говори се в статията по-нататък, че споразумението ще, бъде, ще се провали, защото не се обяснява как, например, излишъкът от Германия ще се разпредели и как страните от южната част ще могат да бъдат дисциплинирани бюджетно. Затова, господин комисар, смятам, че подходът към макроекономическите несъответствия не е балансиран. Въпросът спешно трябва да се реши с оглед на фискалния съюз. Европейската комисия що се отнася до държавите членки с излишък, но и до държавите членки с дефицит, а, с различно мерило. Няма симетричен подход. Председателката прекъсва госпожа Подимата. Предупредих, че ще ви прекъсвам. Нямаме време. Сега думата имат либералите. Господин Хаглон, две минути. Thank you, Madam President. Uh... Благодаря, госпожо председател. Мисля, че комисарят много добре обясни защо се нуждаем от това наблюдение на макроекономическите показатели. Кризата показа, че неравновесията в макроекономиката могат да изкарат от строя европейската економика, независимо от мерките и добрите финанси, доброто финансово положение. Аз а, смятам, че работейки по макроекономическата част, много добри резултати получихме и сега трябва да чакаме тяхното претворяване на практика. Лично аз съм убеден и моята група подкрепя работата, убедена, извършена от комисията, проекта, който тя е сложила на масата, но това е само началото на работата по макроекономическото наблюдение. Мисля, че това ще бъде един общ процес. Е, таблицата е механизъм за предупреждение. А реалното е, макроекономическо наблюдение ще се извършва чрез задълбочени изследвания, които да откроят истинските проблеми. Но все пак трябва да се каже, че този процес е, не следва да бъде изцяло в ръцете на комисията. Естествено, че комисията следи за процеса, но той е в ръцете на държавите членки, защото те разработват мерките за преодоляване на неравновесията, разбира се, ползвайки се от съвета на комисията. Не бива да забравяме и трябва да подчертаем, правя го още веднъж, че държавите членки са тези, които а, са на шофьорското място. Законодателството е, което наричаме шесторен пакет, беше важна стъпка за решаване на кризата. Ние сме много удовлетворени от то, сериозното отношение на комисията към работата като цяло. Благодаря ви. О, кирос Ламбертс, за една лепто, паракало. Мерси, мадам ла президент, месье... Благодаря точно на време сега, господин Ламбертс. Госпожо председател, господин комисар, Доверието е в основата на всичко, включително и в бизнеса. И à son droit de des indicateurs, nous vous avons fait confiance. И вие е, сега а, е, искате да дадем доверието си на пътната карта и таблицата за наблюдение, която ще се е, следи много отблизо. Комисията се договаря с е, е, съвета заради някакви странни договорки се сменят предложенията и отгоре на всичко ни питат дали сме доволни, а не какво мислим. Аз мисля, че така вие подвеждате партньора си и не бива да се действа по този начин. Опитвате се да правите разграничения Говорите за това, че е, излишъците няма да се санкционират за разлика от дефицитите, но прекомерният излишък е също толкова опасен, колкото дефицита за конкурентоспособността. Всички са вторачени е, в е, тези показатели, но заплатите се ключат към конкурентоспособността. Ние не сме Китай и няма да се откажем от заплатите си. Колеги, от вчера новият механизъм за наблюдение на економическите несъответства е в сила. Кои тенденции според комисията са опасни? Кои проблеми трябва да се коригират? В Европа растежът е повече от 3%, а не се, т.е. предвижда се растеж 3%, а не се предвижда долен прак за заплатите. Трябва да говорим и за инвестиции за образование, защото а, без тях няма да успеем економическите загубите на експортни пазари трябва да се наблюдава. Това са глупости индикаторът, който вие предвиждате, ще накаже страните, които са обвързани в световната а, търговия. Оттеглете документа и го преразгледайте. Благодаря. Господин Морганти, една минута. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, днес обсъждаме правила, които вероятно скоро ще се променят след последното споразумение с участието на Франция и особено на нас, германците. Трябва да погледнем пакта за стабилност и растеж. Той е написан отдавна, през 1997 година, но все пак към него се върнахме, когато Франция и Германия искаха да тръгнат напред с определени договорености. Мисля, че ако правилата са справедливи, трябва всички да ги прилагат и всички да бъдат третирани по един и същи начин, а не две страни да ни казват кое какво е. Мисля, че всички имаме еднакво достоинство и ако това е така, правилата трябва да са еднакво приложими за всички. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме петима записали се колеги които могат да се изкажат. Моля да се вместите в една минута. Господин Гутиерес. Благодаря, госпожо председател. Таблицата за наблюдение на макроекономическите несъответствия е важен елемент от социалната и економическата политика, който осигурява сближаване между държавите членки. Трябва да се прави пълен анализ на дисбалансите и тук имам предвид както излишъците, така и дефицитите по текущата сметка. Не бива да забравяме, че излишъците по текущата сметка могат да се превърнат в пречка за економическата политика. Вярвам, че различната конкурентно способност на държавите членки не може да се преодолее с мерки за социална защита. Така обществото само, само става по-уязвимо и не може да се постигне растеж. Инфраструктурата и зелените технологии, създаването на работни места са ключът към растежа. Благодаря. Фигерейро, една минута. Благодаря, госпожо председател. С влизането в сила на пакета за економическо управление, е, Стремежът е да бъде продължена капиталистическата интеграция е, с е, доста добре познати ни резултати. Безработица, растяща бедност, все повече социални и економически разслоения – Всъщност, историята добре е показала, че тук ще се стигне до урязване на заплатите, до по-голяма експлуатация, за да може капиталът да се акумулира по-лесно. Сега обаче правим и нещо повече. Ние застрашаваме интереса на страните с най-слаби и, економики. Ние ги удушаваме и ги застрашаваме с санкции, които биха още повече влушили положението им. Това противоречи на основните принципи на демокрацията. И всичко това много ясно се откроява в настоящите разисквания. Благодаря, госпожо председател. Категорично съм против излишъците да се подчиняват на принципа на дисбалансите. Би било перверзно да наказваме, е, да ги наказваме, като ги третираме като дефицити. Силните страни е, а без силните страни еврозоната отдавна щеше да се провалила. Трябва да се създаде така да се каже мека зона. Не можем да вярваме в плановата економика. Германия, Холандия, Люксембург, Франция, те са силни економики. Благодаря. Господин Прендергаст, ед... госпожа Прендергаст, една минута. Мога единствено да изразя надеждата, че неустойчивия характер на избрания път вече е очевиден за всички. Е, да останем заложници на една валута без възможност с конкурентно е, девалвиране означава е, да се изложим на опасността от дефлация на трудовите доходи и на нелоялна конкуренция отвън. Проблемът няма лесни решения, но имайки предвид тежките економически изпитания, на които вече бяха подложени гражданите на еврозоната, перспективата за още по-големи лишения просто не издържа. Къде е солидарността? Къде е равноправието в сделката, която се предлага? Нуждаем се от реформа, която да е изгодна за всички и за всички наши граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. За да избегнем макроекономически неравновесия, възнамеряваме да въведем механизъм с показатели за наблюдение. Наблюдение спрямо тези държави членки, които имат дефицит или излишък. За да се извърши оценка на дефицита или излишъка, се предлага въвеждането на таблица с показатели за наблюдение. По тази таблица се изготвя доклад за оценка. Що се отнася до този доклад, трябва наистина да гарантираме обективността и достоверността на съдържащите се в него данни. Данните трябва да се събират така, че да не е възможно да им се оказва творческо въздействие. Комисията трябва да има обективни, точни данни. Само въз основата на такива данни можем да вземем и добри решения. Председателката, господин комисар, имате думата. Колеги, моля, заемете местата си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за сериозния, съдържателен дебат и за казаната подкрепа за регламента и действията на комисията. По въпроса, зададен от госпожа Шаран Болс, относно информацията, литературата, която е в основата на въпросната таблица. Комисията по-настоящем работи по е, информационен материал обосновка, който ще развие аргументите ни за избор на един или друг показател с е, научен апарат и подробна библиографска справка мога да поема ангажимента е, от свое име, от името на комисията и от името на Генерална дирекция економика и финанси да получите е, всички обосноваващи материали. Госпожа Подимата спомена определено британско издание, специализирано в финансовата област, аз не смятам, че то е меродавно. В същото това издание, например, доколкото си спомням, еврозоната бе описана не като малка отворена економика. Оставам с впечатлението, че за някои коментатори еврозоната е голяма затворена економика нито едното, нито другото не е вярно. Еврозоната е голяма отворена економика, е, голяма част от чието брутен вътрешен продукт е, е предмет на търговски стокобмен с останалата част от света и това има очевидни последици за конструкцията на нашия макроекономически механизъм, т.е. механизъм за наблюдение на макроекономическите диспропорции. Ние тук разчитаме на подхода на така наречената интелигентна симетрия, в рамките на който наблюдението обхваща както бюджетните дефицити, така и бюджетните излишъци, като разбира се поставя акцента върху неотложното преодоляване на големите дефицити при диференциран между страните политически подход. А ако вземем точка 3.2 е, от е, доклада, там се говори за оценката на държавите членки с е, сериозен дефицит по текущата сметка и за това, че оценката на същите може да се различава от оценката на страните, чието търговско салдо е положително. Опасява се, че шумът, който цари в залата, сочи необходимост е, от приключване на този разговор, който инак е важен и заслужава цялото ви внимание, за което ви благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои утре в 11.30. Благодаря ви.